Добро утро. Моля, заемете местата си. И така обявявам заседанието за открито. Малко закъснях, моля да ме извините. Опитах се да побързам и така Доколкото знам, няма а, предложения за изменения по дневния ред. Втора точка. Нека ви представя езиковия режим за днешното заседание. Имаме датски и румънски на разположение. А, у, иначе са обичайните езици. А, днешното заседание, както обикновено, се излучва пряко в интернет. Моля да използвате микрофона, когато а, се изказвате, за да ви хване камерата. Следваща точка – приемане на протоколите от заседанията на 4, 11, 25 и 28 септември. Ако до края на днешното заседание няма е, желания за промени, в такъв случай протоколите са приети. С това преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Давам думата на Мариас, е, защото отложихме нещо от последното заседание. Заповядайте. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι προσωπική υπόθεση, απλά... Уважаеми колеги, наистина тук ми се иска да се възползвам от тази възможност. във връзка с назначаването на местни асистенти. Тук имам едно предложение. Бих искала да помоля да се промени процедурата. Не толкова съществено, но все пак трябва да има някакви промени по това, в това направление защото според мен трябва, когато има кандидатура, документите да се разгледат и одобрят от Европейския парламент, преди да се вземе окончателното решение и след това да се излезе с официално становище по тази кандидатура. В такъв случай ще бъде ясно как протичат нещата. По отношение на местните асистенти, съгласно настоящите правила, трябва да се подпише договор с съответния евродепутат. Тук, разбира се, трябва да се придържаме към съответната процедура и тя трябва да бъде в синхрон с нормативните правила местният местния асистент трябва да бъде регистриран и в съответната местна служба. Съгласно настоящата процедура трябва да се попълнят и подпишат документите на Генерална дирекция финанси. А, ако това не е така, положението е следното. Евродепутатът е задължен да има местен асистент, а, и трябва да заплаща заплатата и социалните придобивки. От друга страна, Европейския парламент няма право да гласува за одобрението на този местен асистент. Това означава, че Генерална дирекция финанси отговаря за подписването на един такъв договор за местните асистенти, но и съответния евродепутат има своите задължения. Аз обаче имам един апел. Това означава ние да представим документите, които трябва да бъдат одобрени. Когато са одобрени от финансовите служби, то тогава може да се премине към подписването на договор, сключването на такъв договор. В случая на местните асистенти обаче сега процедурата е малко по-различна. Ето защо ми се иска да се спра и на процедурата за работата с а, агентите, служителите за а, плащанията. Иска ми се да местните асистенти да получават заплащането си директно от Европейския парламент. Тоест подава се в тази, този договор информация за банковата сметка и след това заплатата на местния асистент се плаща по тази сметка. Но а, тук имаме някои разлики. Госпожо председател, приключвам, но моят апел е наистина местните бюра на Европейския парламент да бъдат подкрепени в тази насока, защото в крайна сметка ние имаме необходимост от този персонал. В тази връзка наистина се получава, че а, има разлика в заплащанията но когато допълнителните заплащания не се отпускат, това означава, че трябва да има допълнителни разпоредби, трябва да има по-голяма прозрачност и тя да бъде обвързана с задължението за отговорност. Когато ние сме отговорни, трябва наистина да се спазват тези правила. Вчера гласувахме по някои изменения, заедно с привилегиите за евродепутатите и мисля, че наистина поне тази тема трябва да се разгледа, за да видим наистина не можем да променим тези процедурни правила. Благодаря, казва председателката. Наистина тези процедури се развиват през последните години. Наистина от 2009 година беше доста тежко положението, но според мен трябва да поступим по друг начин. Трябва да говорим с администрацията на Европейския парламент и да видим каква е позицията на бюрото и каква е комуникацията, дали има финансовите ресурси. Ако това е така, наистина трябва да следваме нормативните правила на Европейския парламент, защото знам, че тук има определени ограничения. Това е конкретно съобщение, което искам да направя. Наистина не можем да процедираме така, както преценим само ние, че е добре. Трябва да се консултираме с администрацията на Европейския парламент. Трябва да отчетем този проблем, но в момента не можем да задълбаем дискусията по тази тема. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Да, наистина предложих тази тема, наистина само да се помисли по нея, не да се взима решение днес, защото според мен това е тема, която е важна и трябва да се обсъди с администрацията на Европейския парламент, за да се намери решение. Ние носим отговорност, когато имаме а, подобни ангажименти. Ако нямаме тези ангажименти, не можем да поемем необходимата отговорност. Така че наистина ви благодаря, че отчитате важността на тази тема и че имате готовност да обсъдите теми, темата допълнително. Председателката, благодаря ви. Сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Това е съвместно заседание с Комисията по бюджети. Добре дошли и на колегите от Комисията по бюджети. Колегата Ашвард и аз сме съдокладчици от двете комисии по последно проведените тристранни срещи. Това, което искам да споделя с вас е следното. Благодаря на всички, които участваха в тези срещи и тези преговори. На 16 и 25 октомври проведохме доста дълги преговори. Стигнахме до член 176. Има над 200 члена, които трябва да бъдат обсъдени с комисията. На 16 октомври получихме нови текстове от комисията и от съвета, които засяга членове 1 до 31. Достигнахме Стигнахме след това в преговорите от 84 до 111 на 16 октомври и нашата позиция е, че член 95.1 за избягване на конфликт на интереси и а, членов, член 61.1а, С и параграф 2 и 62 второто тире ХА тук трябва да намерим компромис, така че а, а, постигнахме съгласие по членове 86, 95, 83 въпроса за спонсорирането и за отпускането на помощи. А също така допълнителните средства, които се отпускат. Тук успяхме да намерим компромис по членове 85 и 86 по 69 член. Тук по настояване на социалистите и демократите имаше предложение да се обсъди нова част от този текст. Е, освен това, по членове 23 и 25 е, за постигнатите резултати, какво представляват тези показатели за резултатност и как може да се е, интегрират тези показатели в регламента за бюджета. Тук не постигнахме съгласие и нямаме единна позиция по отношение на определението. В член 2 и член 27. Това е наистина много важен въпрос, защото естествено финансовите инструменти засягат и използването на фондовете и това трябва да бъде отразено по надлежден начин и в определенията. Освен това, нямаме единна позиция и по средствата за гъвкавост. Освен това трябва да обсъдим и споразуменията за услуги, а и трябва да видим и как да постъпим по отношение на разходите на комисията и на други институции, как да бъдем информирани. Това е важна тема, защото тук трябва да се направи необходимото, за да се прави отчет както и пред, преди трябва да продължим обсъждането на темата за прозрачността и използването на финансовите инструменти, а също така и така наречения мултиплайнг ефект, ефекта за многостранно използване. Освен това, обсъждахме и разпоредбите от член 175 до 180, но и членове 155 115, 116, 117, 120, 121. Тук, освен това, трябва да обсъдим и възможността за оценката и аудита, член 128 до 133, 135, 140 до 170 член също така. Тук по тези разпоредби нямаме все още едина позиция, но по останалите имаме нови предложения от комисията. По отношение на работата на комисията за бюджетен контрол, важна е темата за одитните комисии, а също така и за компаниите фантоми, които съществуват. Имаме някои отворени теми, като това теми, тези теми бяха повдигнати от докладчиците и освен това, трябва да разгледаме и темата за общите разходи и тук трябва да получим допълнителни пояснения. Все още не сме успели да разгледаме вече обсъдените членове, защото нямахме време между 114 и 140 член, но следващия път ще го направим. Ако колегата има нещо да допълни, заповядайте. Ричард. Um, да, наистина е много изчерпателно вашето представяне. Бих добавил нещо, което вероятно ще представлява интерес за всички. Първоначално комисията искаше да приключим по досието в края на октомври – вече е края на октомври, проведохме три кръга на тристранни срещи. Ако сме по пътя е, до средата, това ще е добре. Надявам се вече да сме преполовили пътя. И има някои въпроси, които все още стоят открити и по тях трябва още да се работи като например бюджета за резултатност, доверителни фондове, кръстосани субсидии за бенефициентите. Всички тези въпроси все още разглеждаме. Наясно сме, че другите комисии, особено по селско стопанство и регионално развитие, вече са почти на финалната права по тяхната част от задачата – и от 1 януари могат да се променят правилата. За нас обаче шансът никак не е голям. Така или иначе, работата трябва да бъде свършена. И не бива да забравят колегите, че дори когато приключим процеса, един нов съгласуван регламент трябва да бъде преведен на всички езици, трябва да мине през а, а, очите на юрист-лингвистите и не зная края на а, декември дали ще е възможно. Благодаря колегата Аяла. Аз, е, благодаря, благодаря госпожо председател. Много благодаря и на Ричард за този доклад. Бих искала да задам въпрос за пояснение и той е свързан с цялата тази тема за правилата и как да регламентираме използването на други инструменти, например използването на механизма за свързване на Европа. Това е любима моя тема. Имайки предвид, че сме разгледали конкретните аспекти, това, което разбрах от миналото заседание, когато ни представихте информация, останах с впечатление, впечатление, че ще бъде възможно специалните правила да и се използват самостоятелно и няма да има допълнителен натиск, напрежение за нас а, по отношение на документите. Така че ми се иска да получа някакво потвърждение в тази а, насока, защото в противен случай ще има голямо напрежение а, спрямо нашата работа. Наистина ли така стоят нещата? дали ще можем да работим с нормални темпове по други теми и няма да бъдем притискани да бързаме по тези важни въпроси. Можете ли да потвърдите това? Гласуване по другите теми и да продължим работа по това, което остава, като по този начин да имаме възможност да разрешим съществуващите проблеми. Председателката, благодаря. Наистина, тук проблемът е, че работим и по други регламенти и има голямо припокриване между отделните законодателни актове. Чакаме позицията на съвета, чакаме тяхното решение, така че наистина не е, реш... не е толкова лесно. Наистина вчера проведохме среща и с комисията по селско стопанство, говорим и с Европейската комисия, за да видим къде можем да отбележим напредък. Така че очакването на комисията е още през ноември да постигнем крайно решение и да запазим натрупаната до момента инерция. Но ако работим по-бързо, мисля, че ще имаме възможност да имаме достатъчно време, за да разрешим останалите въпроси. Но има някои основополагащи въпроси, по които нямаме единна позиция на този етап. Така че на 7 и 8 ноември сме предвидили още две-три странни срещи по време на които смятам, че ще проведем практическа дискусия по основните въпроси, за да вземем някакви окончателни решения в крайна сметка. Но до тогава смятам, че в рамките на двете ресорни комисии в парламента можем да излезем с наша позиция, да имаме някакъв принос. Следващата седмица е зелена седмица, както знаете, така че след това едва можем да отчетем докъде сме стигнали. Така че ми се струва, че до към средата, края на ноември ще бъдем готови. Това не е изцяло наша вина, защото започнахме с забавяне от около 2 месеца, защото съветът се запази. Ам, ам, забави се с около 2 месеца. Ние имаме над 700 изменения, съветът има над 1000 изменения, така че наистина това са съществени въпроси, по които не трябва да, да се бием, но трябва да водим наистина конструктивен диалог. И когато решението трябва да се вземе в съвета, не мога да кажа, че трябва да се притискаме до стената взаимно и да казваме да, но тук трябва да отбележим напредък незабавно. Така че ми се струва, че а, наистина тук до 1 януари а, ще бъде взето решение, но а, регламентът няма как да влезе в сила от 1 януари, защото имаме много работа и с юрист-лингвистите по тези текстове, а, но останалите че, а, части от текста могат а, да бъдат а, изчистени. А, по-рано. Разговаряме и разговаряме на живо по телефона, но ни предстоят и а, други страни срещи и се надявам, че те ще бъдат от решаващо значение. Добре, с това приключваме тази точка от дневния ред. Ако няма допълнителни бележки от ваша страна, не няма. В такъв случай преминаваме към пета точка. Инициативата за младеща. Тук докладчика е господин Вон така че му давам думата да ни представи темата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мога да се изкажа съвсем кратко по тази тема. Има доста доклади по една и съща тема. Е, има доклади на Сметната палата, има становище от наша страна. Това е второто, което подготвяме. Е, имаше и преди е, становище за инициативата за младежката заетост както и за схемата за младежката гаранция. Много пъти сме обсъждали темата и повтаряме едно и също. Мисля, че първото, което ви ги казваме е, че схемата Младежка гаранция и инициативата за младежката заетост а, бавно тръгнаха. Трябваше а, да се а, е, предприемат мерки да се ускори е, абсорбирането на средствата и е, накрая се стигна до такова ускоряване, че държавите членки нямаха време да се подготвят, за да изпълняват мерките както трябва. След като бяха въведени обаче тези мерки, като се погледнат цифрите, безработицата от 23% е слязла на около 16%. И е, мисля, че това се дължи и на схемата, и на инициативата. Те помогнаха в много държави членки положението с младежката безработица да се е, преодолее. Е, това е добра новина. Е, разбира се, е, трябва да гарантираме финансиране не само до 2020 година, а и след това, което означава дискусии в контекста на многогодишната финансова рамка, на следващата рамка. Колкото повече данни получим, колкото по-дълго работят тези инициативи, толкова повече данни ще имаме за тяхната ефикасност. За сега статистическите данни са малко разпокъсани и мисля, че и тук се налага да се внесат подобрения. Като цяло схемата и инициативата са много ценни и, както казах, не трябва да се ограничаваме в тяхното функциониране само до 2020 година. 10 ноември е срокът за изменения. Гласуването ще се проведе на 27 ноември. С това приключваме тази точка. А сега ще ви помоля да приготвите картите си за гласуване. Ако трябва да ги вземете от някъде, ще ви дам малко време, но преминаваме директно към шеста точка е, електронно гласуване за статута и финансирането на европейските политически партии. Тук е, има доста изменения, над, мисля, че са около 70, което със сигурност поне мен ме изненада, защото имаше много кратко време за внасянето на тези изменения и разбира се, аз се консултирах а, дали може от процедурна гледна точка да се направи нещо по-различно, защото наистина имахме много кратък срок а, във връзка с. А, измененията по отношение на сметната палата. Наистина имаше много кратък срок и аз се опитах да въздържам въображението и творческия си дух по отношение на тези изменения, но наистина съм благодарна за внесените изменения, така че като докладчик наистина се радвам, че те са внесени за да подобрят този текст. Готови ли сме за гласуване?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 Край на гласуването. Приема се 13 за, против въздържали се. Приема се 14. Отпада 15 за, против въздържали се. Отхвърля се 16. 16 за, против въздържали се. Отхвърля се 17 това е езиково изменение. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега гласуваме за окончателния текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Има ли някой без карта в залата? Няма. В такъв случай приключваме и тази точка от дневния ред. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно назначаването или удължаването на мандата на членове на Сметната палата. Нека обърна внимание, че а, вчера изпратихме едно писмо а, във връзка с дебата от миналия път, а, който беше отложен. Тук бих искала накрая да гласуваме дали това, което беше предложено от председателския съвет да се отложи през януари, така че след изслушването ще проведем това гласуване в края на заседанието. Ако сте съгласни с това, така ще процедираме. И така започваме с изслушването на кандидата от Испания Томе Богоруса. Na, I saw him is here. Ah, yeah. Yeah, er kommt. Dankeschön. Стори ми се, че е тук. Виждам, че идва. Няколко секунди ще дадем на господина, за да се настани в залата. Мисля, че вече можем да продължим. Казвам добре дошъл. Welcome and you have, and you have the floor. Заповядайте, имате думата. Gracias, eh, Много благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, почитаеми депутати, добро утро! Преди около 6 години се явих пред същата комисия по бюджетен контрол – качеството си на кандидат от Испания за място като член в Сметната палата. И тогава ви разказах каква е била кариерата ми, какво съм завършил, какво съм работил и какви са вижданията ми за бъдещето. За мен е голяма чест днес отново да се явя пред вас, за да поискам отново вашето доверие и подновяване на моя мандат. Сигурно виждате в папките си моята биография. Над 30 години съм работил в държавната служба, в обществената служба и освен това съм работил и за Сметната палата. През последните две и половина години съм член на Сметната палата, като съм и член на състав 6, който се занимава с Конкуренцията, растежа, заетостта, научните изследвания и новаторството. Освен това, ние следим агенциите и други органи на Европейския съюз и всичко, което има общо с економическия и паричния съюз. През тези две години за мен бе привилегия да участвам в финансови одити, начални и последващи. Отговарям за дейността, свързана с административните разходи и съответната глава в ежегодния доклад, включително и за разходите, които се правят за европейските училища. Освен това съм отговарял за пет одита, свързани с изпълнението на правилата. Смятам, че всичко това е допринесло за по-добро управление управление на бюджета на Съюза. За мен е голяма чест да се явя пред тази комисия, да се явявам и пред други комисии. Такива мои явявания са общо над 20 и все съм разисквал проблематиката на своята професионална дейност. Много съм се старал да е, разгласявам дейността на Европейската сметна палата в своята страна. Палатата наистина е еволюирала в своята методика, еволюирало е качеството на нейната работа. Работим колегиално и споделяме като колеги своите проблеми и начина по който ги решаваме. Искам да подчертая един аспект на дейността си, нещо с което много се гордея. Работата, която Сметната палата върши, вследствие на економическата и финансова криза от последните години. Е, има 10 одита, които вече са с публикувани доклади, някои от тях предстои да бъдат публикувани е, и е, в резултат на тази криза ние успяхме е, да реорганизираме собствената си дейност. По-гъвкаво разпределяме средствата, по-гъвкаво разпределяме и изпълняваме задачите. Така че сметната палата смятаме на висотата на предизвикателствата. Сега е, ще усъвременим и усъвършенстваме ежегодния си доклад, за да го направим още по-полезен. Ще преразгледаме начина по който извършваме така наречените одити за изпълнение на правилата. Ще актуализираме препоръките си, начина по който ги изготвяме. Много е важно да продължим да работим и в сферата на комуникацията. Така че всички, които имат отношение към нашата работа, да научават за нея и да се ползват от нея. Що се отнася до Съюза, управлението, економическия растеж, околната среда, промените в климата, миграцията, демографските проблеми, безопасността и сигурността са предизвикателства за Съюза. По всички тях трябва да работим. Трябва да дадем отговори на вълнуващите ни в тези сфери въпроси. Всеки да направи това, на което е способен. Позволете ми да приключа изказването си, че аз съм съм, с думите, че аз съм твърдо убеден в висококачествения професионален финансов одит. Ние се нуждаем от безупречна отчетност, тъй като именно така ще спечелим доверието на гражданите към Европейския съюз и неговите институции. И сега, разбира се, съм готов да отговоря на всички въпроси и да дам разясненията, които бихте поискали от мен. Благодаря ви. Много ви благодаря за това, че се вместихте в 5 минути. И сега докладчика, господин, колегата Тарант има думата. Uh... Благодаря ви. Е, почитаеми е, господин член на Сметната палата, вие сте вече втори мандат член на Сметната палата. Имам малко е, нетипични въпроси, може би до някъде извън строго присъщата ни сфера на е, занимания, но все пак ще ги задам. Миналия път говорихме за равенството между мъжете и жените. А сега искам да попитам е, за е, испанското правителство. Е, всеки се ражда такъв какъвто е. Всеки идва на този свят с пола си. Обаче аз искам да ви попитам какво става в Мадрид. И второ, смятате ли, че 28 аудитори, 28 членове на Сметната палата наистина трябва да работят в Люксембург или може същата работа да бъде свършена и от 14? Знае какво пише в договорите, но все пак ви задавам този въпрос. Okay. You, Благодаря ви, господин Тарант, за тези доста трудни въпроси. Първо, бих казал, че категорично не мога да говоря от името на испанското правителство. Не мога да говоря и от от името на минали испански правителства. И преди 20 години не можех да говоря от името на испанското правителство тогава. Аз съм тук благодарение на професионалния път, който съм извървял в финансовата сфера. Що се отнася до равенството между мъжете и жените, като цяло такова в Испания има. Е, това се вижда и в правителството, и в обществения живот като цяло. Мъжете и жените са общо взето равностойно представени навсякъде. В избирателния закон имаме нарочни разпоредби, е, които е, гарантират наличието на баланс в съотношение 40 към 60 Общо взето, казвам, това въжи за парламентарните избори. Много сме постигнали в Испания, но това е моето лично мнение. Не мога да Говоря от името на испанското правителство. Ако се явявам пред вас тук, това е защото работя в пределите на Сметната палата, извършвам нейната дейност и се явявам благодарение на опита си, който смятам ще бъде полезен и в бъдеще. Другият въпрос, който поставихте, пък е обвързан с предписанията на договора за функциониране на Европейския съюз и с начина по който функционират институциите. Повечето институции така се формират с представители на всички държави и членки. Парламентът и съветът са политически институции, за комисията въжат специфични норми но в Съда на Европейския съюз и в Сметната палата има представители на всички държави членки, като те са напълно равни помежду си и са напълно независими, независимо от това от коя страна са излъчени. Всички работим в името на Съюза и мисля, че тези правила имат добър резултат. Нашата работа е структурирана в състави, Имаме нови правила, които гарантират гъвкавостта при нашето функциониране. Ако, разбира се, бъдат изменени основополагащите договори на Европейския съюз, в Сметната палата също могат да бъдат внесени изменения и това ще доведе до изменения в начина по който работим, но за сега работим така, както договорите предвиждат. Други въпроси има ли докладчиката? Не, мисля, че чух това, от което се нуждаех. Благодаря. Колегата Савама има думата. Европейската народна партия има е, два въпроса, които е, са общи за двамата депутати, представени тук. Първо, ако вие сам е, би трябвало да решите върху кои области да съсредоточи дейността си Сметната палата през следващите 5-6 години, кои ще бъдат тези области? Може ли да ни кажете кои са двете най-важни области за Сметната палата, за нейната дейност? И е, другият колега ще зададе втория въпрос. Да, въпросът ми е как бихте подобрили работата на съда? И как бихте усъвършенствали а, начина по който се отчитат резултатите от одитите за изпълнение на правилата в ежегодния ви отчет, в така наречения ежегоден доклад на Сметната палата? Well, the, the court has... Сметната палата вече е определила своите приоритети. Така че в стратегията за предстоящия период сме задали това е, означава за периода до 18-22 година, е, сме задали като своя цел да усъвършенстваме ежегодния доклад и да работим по-усилено върху одитите за изпълнение на правилата. Ако трябва да откроя две области, Е, това ще ми е трудно, защото в нашата стратегия ние сме посочили 6 такива области. Ако новата ни система на определене на приоритети, на полагане на приоритети и на формулиране на задачи функционира добре, то нашите приоритети би трябвало да съответстват на тези, които си определя парламентът, които си определя комисията и Европейският съюз като цяло, тъй като предизвикателствата пред нас са еднакви. Те са общи за всички ни някои от последните документи на комисията във връзка с новата финансова рамка, някои от последните документи на съвета във връзка с новата финансова рамка вече очертават известни приоритети и в тази посока ще се развива политиката на Съюза. Две области, които специално мен ме занимават, ако мога да ги очертая, биха били следните – трябва да гарантираме интегритета, целостта на бюджета, отчетността за бюджета, т.е. да няма пропуски, пробойни в бюджета. Нещо, което, до което сметната палата да не може да стигне и което да не може да контролира. Това е доста голямо предизвикателство. Сега има нови агенции, нови финансови инструменти, има някои нови междуправителствени договорености и се нуждаем от надлежна уредба за отчетността. Това е полезно за европейския политически процес, за дейността на европейските политически институции, но е разбира се полезно и за общественото мнение като цяло. И след това бих посочил е, изпълнението на правилата. Изпълнението на правилата. Това е трудност, предизвикателство. Как да бъдат направени препоръки във връзка с изпълнението, които наистина да помагат за неговото подобряване. Що се отнася до ежегодния ни отчет, е, не знае дали бях достатъчно конкретен в отговора си с тези две области, посочвайки тях. Ами да. Томас е, точно питаше за изпълнението, е, за одитите с оглед на резултатите. Вие посочвате, че това е една от ключовите области за вас лично – Бихте ли прецизирали какво вие бихте направили, за да стане така, че одитите с оглед на резултатите да бъдат по-качествени? Ами да, първо ще се спра на бъдещето на ежегодния доклад, на ежегодния отчет на Сметната палата. Това е една от основните ни цели. Вече работим в тази посока. След внесените напоследък е, е, усъвършенствания е, вече разделите са 35 и смятам, че е, бъдеще ще пестим ресурси, тъй като повече стъпваме върху работата, която вършат други институции крайна сметка зад гърба ни има 20 години опит. Е, е, и сега вече слизаме на техническо равнище, е, за да направим ежегодния доклад по-полезен. Той да бъде по-полезен всяка година. Повече ще се ползваме от работата на службите, които се занимават с вътрешен одит. Но това изисква съответното преструктуриране при нас, което ще представлява извънред... известна трудност. Що се отнася до одитите, ориентирани към резултатите от дейността и изразходването на средствата, знаете, че в ежегодния ни доклад се съдържа раздел трети, който е посветен на този въпрос. Всяка година може да се прави задълбочен анализ. И тук предвиждаме изменения. Да, Одитите, финансовите проверки с оглед на резултатите не са леки. Тук има юридически правила, които трябва да бъдат спазвани. Е, когато следите спазването на юридическите правила, обаче това е едно. А когато следите как са постигнати определени резултати с изразходваните средства, е, тогава навлизате в други води, е, политически води. Гледате как се изпълнява политиката. В много отношения тук се изискват реформи Трябва да следите управлението на различни програми, да следите как са се организирали институциите, за да достигнат определени резултати. Преди години обнародвахме доклади е, във връзка с резултатите от изразходването на средствата. И тези доклади много наподобяваха обикновени доклади за изпълнение на юридическите правила. Сега се опитваме да се преориентираме наистина към резултатите стрикто сенсо. Но тук е, контрола трябва да започне от самото начало на съответната програма. В тази посока работи и комисията – и именно в този дух са нейните документи за следващата многогодишна финансова рамка. Бюджетът трябва да бъде ориентиран към резултатите. Много организации е, се стремят към тази цел е, да изготвят бюджет, ориентиран към резултатите от дейността. Е, както изготвянето на такъв бюджет, така и аудитирането на изразходваните средства – с оглед на резултатите са тежки задачи, но ние сме си ги поставили и смятам, че през едния период ще ги постигнем. Четири още записали са в списъка колегата Аяла. Е, благодаря съвсем накратко. Ще се изкажа. Преди всичко е, искам да ви благодаря, господин Могоруса. Благодаря ви за изложението. Не зная дали е случайно съвпадение, но вие отговаряхте за административните е, разходи 2011-2015 и нивото на е, грешките е, беше нула, наистина нула. Е, оставям шегата на страна, не искам е, никакви вношения да правя. Съвсем сериозно искам да кажа, е, че признаваме вашата работа, особено във връзка с кризата в Гърция. Важно е, че в вашите доклади вие обръщате внимание на проблеми, за които ние също сигнализираме. Как решаваме проблема за големия процент грешки, който продължава да съществува в други области? В някои случаи се прилага плоска ставка 25%, но това не винаги изяснява какво стои зад него. В някои случаи това могат да са милиони евро, които стоят зад тези ставки на санкциите. Защото някои от програмите са наистина на много висока стойност. Вие говорихте и за нова форма, за одит на резултатите. Смятате ли, че Европейската сметна палата е готова за тази нова фаза, понеже тя изисква твърде много. Много ви благодаря. Благодаря, госпожо Аяла, за коментарите. В известен смисъл, вие ми правите комплимент, който е, е незаслужен, когато е отправен лично. Мисля, че той трябва да бъде отправен към институцията като цяло. През годините е, винаги съм се старал да дам своя принос е, с е, насоки и препоръки как е, да се подобряват е, административните разходи. Но пример дава и Европейския парламент, който предлага някои иноваторски решения за повишаване на прозрачността и отговорността. Вие вземате решения в тази посока. Въпросът ви се отнасяше конкретно до моя професионален опит – научните изследвания аз съм старши член в е, състава, който се занимава именно с научните изследвания. Беше направен е, одит на съвместните предприятия. Аз участвах в екипа. И както вие казахте, е, равнището на грешките е доста високо там. И то от години. Европейската сметна палата казва, че няма значение дали се говори за пряко управление, споделено управление или управление от държавите членки. Не за формата на управление, а за процесите по-скоро става дума. С една проста процедура процента на грешките е по-малък. Когато има възстановяване с разходно оправдателни документи, то тогава положението става по-сложно. В работната програма за следващата година Европейската сметна палата посочва, че ще има одит на упростяването на процедурите, конкретно в областта на научните изследвания. Предприемаме това <clears throat> в светлината на опита ни от предходната програма – ще разгледаме Хоризонт 2020 и извършените по него плащания. Ще имаме е, доклад по опростяването на процедурите и плащанията в селското стопанство и други. Аз мисля, че за нас голямо предизвикателство е заплащането на администрацията – когато започнах работа е, в Европейската сметна палата, получих мандат да работя по одита на финансово-економическата криза. Така беше формулирана задачата ми. И настъпи момент, в който нито Сметната палата, нито организацията разполагаха с необходимите ресурси, необходими за мащабите на задачата. Вървяхме по неотъпкани пътища, търсихме нови решения. Трябваше да вземем предвид макроекономическите, финансовите, бюджетните последици и това далеч надхвърли традиционния обхват на е, един одит от Сметната палата. Трябваше да привлечем колеги от вътрешния одит с опит в управлението на проекти. Външни експерти също трябваше да бъдат потърсени. с специфичен опит в различни области. В резултат на това успяхме да направим преглед на финансовото управление на страните в криза, както и финансовата помощ за Гърция, новите финансови агенции, Европейския банков орган, ЕЙОПА, ЕСМА. Това са предстоящите одити на европейските органи, съответно за ценните е, книжа, пенсионните фондове и така нататък. Европейския семестър също е включен в е, нашата програма. Стратегията за бъдещето също ще бъде прегледана от гледна точка на резултатите. Бихме искали да се подобрят институционалните отношения и най-вече организацията, технологиите, обучението – все големи задачи, които ни предстоят. Отворените данни, големите данни са предстоящите ни задачи. Но честно казано, че нашата нова гъвкава организация ще се справи. Благодаря. Аз също съм се вписала в списъка, но имам един банален въпрос – тук очакваме удължаване на мандата на всички, които се явявате тук. Колко дни през годината сте в Люксембург и когато сте там, сте на хотел или имате жилище, което, в което сте под найем? Благодаря ви предварително за отговора, който ще дадете. Okay. Well. Ангажирано е изцяло работното ни време. Това е мандатът ни. Държа под найем апартамент. Може да се каже, че вече съм си създал дом. Uh, в Люксембург, но в Мадрид също имам дом, там са децата ми, там те учат. Прекарвам времето си в Люксембург. Имам предвид и работните дни, а много често и почивните дни в края на седмицата, вече по лични мотиви. Нашият мандат е да допринесем за гладката работа и вземането на решения на е, Сметната палата. За това ние сме на разположение винаги, когато е необходимо. За това бих предложил е, когато е, ни каните на срещи тук, моля да имате предвид и нашия график, защото много често имаме срещи в пленарен състав и тогава имаме да докладваме и да, действително не можем да се откъснем от всекидневната си работа. Госпожа Длабажова има думата. Благодаря. От друга страна пък е, приемете го, че е толкова важна срещата с нашата комисия, че можете да отсъствате дори и от работата си в е, палатата. Е, ще ви помоля за кратки отговори на следните въпроси. Вие винаги отговаряте за одита и заверката на сметките на европейските училища. Всяка година се занимавате с тях. И Сметната палата непрекъснато повтаря през годините своите критични бележки. Накратко, как може да се подобри положението? Имате конкретен опит. И вторият ми въпрос е по-общ. Тъй като а, вие сте представител на Сметната палата в Испания и другата е пред а, заинтересованите страни, как се гледа на Сметната палата като на партньор – или като на висшестояща инстанция, която има строго определена задача. Благодаря ви за въпроса. Първо за европейските училища. Докладчик съм за европейските училища години наред. Много специфична структура са училищата Голяма част от финансирането идва от комисията, но е, също и от държави членки има специфични форми на управление. Виждаме слабости в финансовата система и финансовото управление. И това съвсем ясно сме посочили в своите препоръки. Аз лично съм ходила да представя нашите констатации на ръководствата на европейските училища, но те се променят, те въвеждат двустранно счетоводство с натрупване, подобряват финансовото си управление. Ние, разбира се, не, проверяваме педагогическата им дейност. Имам личен опит една от дъщерите ми беше ученичка в Европейско училище известно време, така че те е, са е, чудесни педагози, но тук говорим за финансово управление, за финансова отчетност. И е, за този период, в който аз отговарям за техния одит, мога да кажа, че има подобрение. Сега, как ни възприемат други европейските институции. Ние сме европейска институция, взаимодействаме с институциите в държавите членки. Това е нашата роля. Стремим се да задълбочим сътрудничеството си с всички партньорски институции в държавите членки. Имаме, имахме и среща по повод на 40-я ни юбилей – добре взаимодействаме с сметните палати на държавите членки. Ние представяме своите доклади пред парламентите на държавите членки, пред държавните органи, които са компетентни в съответната област в държавите членки. Така че ние сме партньор, който а, работи добре с всички заинтересовани страни. Благодаря. Одитният доклад трябва да съдържа жизнено важна информация за членовете на Европейския парламент – за да могат да установят доколко ефикасно и ефективно се изразходват парите на европейския данакоплатец. Традиционният опит е, показва, е, че няма особен смисъл е, одита да проверява само единствено как се спазват правил, правилата. Нека да говорим направо, можем да намерим и по-благовидни формули, но те не помагат. Ако обърнем поглед към бъдещето, трябва да кажа, че ние настояваме за много по-съдържателен одит, за да може наистина да се прецени какъв принос дават съответните реализирани програми или дейности – малко а, ми е трудно да се ориентирам какво означава а, одит на резултатността на английски performance-based audit. Какви са критериите? А, как се оценяват резултатите? Съпоставят ли се с а, някакво предходно а, положение? Иначе казано, как може да се прецени какъв е приносът на изразходваните средства към подобряване на положението и особено какво е европейското измерение на този а, е, принос? Как можем да го представим? Как може одитният доклад да стане по-съдържателен документ, който да помогне и на парламента в неговата работа? Моля ви кратки отговори. Първо, съгласен съм с вас. Разбира се, че има значение одита за а, спазване на правилата и процедурите. Всичко започва от там. Ако бъдат а, незаконосъобразно изразходвани средствата, от тук нататък нищо друго няма значение. Но след като са спазени правилата, вече приоритетът става различен. За комисията, за политическите органи се обръща повече внимание на политическите цели. Сметната палата има много по-специфична задача. Разбира се, ние ще сътрудничим с тях. And, course, eh, reporting... Одита на резултатите и съответно доклада за този одит проверява съответните е, стандарти и залага на професионалната преценка и правилата, които прилагат аудиторите. Вие попитахте и за приноса на европейско равнище – Ние трябва да покажем как европейския бюджет допринася ползи за всички. Това е голямо предизвикателство и колкото по-ускъдни са ресурсите, колкото повече са насоките на политиката и мерките, които трябва да се финансират, толкова по-сложна става нашата задача представянето на нашите констатации, е, съдържанието на нашите доклади също подлежат на подобряване. Работим по въпроса и мисля, че вече сме подобрили начина по който представяме работата си. Можете да видите, е, че ние е, имаме активно присъствие в Twitter, имаме комуникационна стратегия. Не винаги е лесно да намерим понятния език за нашата работа, но се стремим. И сега последния оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Могорус за вашето изложение. Госпожо председател, има интересна а, и разнообразна биография господин Могоруса, но ме интересува повече в досегашния си мандат с какви конкретни задачи се е занимавал старши аудитор в състав номер 4, но също и работа по споразуменията за свободна търговия и партньорство. Престоят тези с Австралия, Нова Зеландия и много интересна насока на работа. Конкретният ми въпрос е следният. Как с поглед към бъдещето можете да оцените работата с тези финансови инструменти? как може да допринесе Европейската сметна палата за предотвратяване на кризите в бъдеще. Има ли полуки от одита на финансово-економическата криза, за която говорихте, за да се предотвратят други? Официалното съобщение е, че кризата е преодоляна, но популистите навсякъде из Европа твърдят обратно. Като имате предвид инструментариума на разположение на Европейската сметна палата, смятате ли, че можете да допринесете за предотвратяването на такива кризи в бъдеще? Имам предвид конкретно вашия професионален опит. Благодаря ви, господин Салафранка. Никак не е лесен въпроса, който ми задавате. Вече говорих за предизвикателствата за институцията, когато правим одит на общо управление, финансово управление, когато даваме препоръки в тази връзка. Мисля, че до сега сме се старали да даваме изчерпателни препоръки и горещо вярвам, че е, те допринасят за подобряване на положението, независимо дали говорим за процедура за прокомерен дефицит, финансово управление или други теми в тази връзка. Все още не сме доизградили Европа в тази област. Все още предстоят промени, има предложения на съвета, на комисията, що се отнася до Европейската сметна палата, два момента искам да отбележа. Преди няколко години представихме общ преглед. Ние го нарекохме преглед на пейзажа, дефицита, пробойните в отчетността. Разгледахме общия строеж на економическото и финансово управление. В цялата тази конструкция има елементи, в които не се прилагат обичайните методи на финансово-счетоводна отчетност. Европейския механизъм за стабилност, например – е насока, в която ние не упражняваме никакви правомощия и не извършваме одити. В момента предприемаме следващ кръг от общите ни прегледи, защото искаме да сме наясно с цялостната картина. И се надявам, че в близко бъдеще ще можем да се явим пред вас с конкретни препоръки за това как одитната функция може да допринесе за подобряване на економическото управление. Благодаря съвсем накратко. Ние винаги настояваме за конкретност в докладите. И е, за от доклади по отделните страни. Ние нямаме правомощия да правим изявления за конкретни държави членки. За институциите, агенциите, разбира се, но а, нашата задача е да помогнем на органите, които вземат решения на европейско равнище. Разбира се, агенциите на Европейския съюз имат различни модели на управление. Имаме примери на добра и на лоша практика, но сега ние сме по-прозрачни в своя доклад. Публикуваме вече и таблици за частотата на грешките и констатациите. Това а, в никакъв случай не означава поименно посочване на държави членки, но в нашите доклади, без те да са конкретни доклади за отделните страни, може да се намери много информация за тях, примерно за управлението на структурните фондове. И за моята родина има доста конкретни констатации – Съвсем скоро пред вашата комисия ще представя доклад за управлението на финансовата помощ за Гърция. Както виждате, тук имаме специфично ориентиране към отделна страна със съответната обща методика. Нека да видим как ще се развива нашата система за годишно отчитане Ние не иземаме функции на институциите в държавите членки, които по Конституция имат своите правомощия. Благодаря ви. С това приключихме вашето изслушване. Благодаря за предоставената информация и преминаваме към следващия кандидат. Благодаря ви. Всичко най-добро ви желая. Ich rufe auf die Anhörung von, ähm, von Frau Преминаваме към изслушването на госпожа Якобсен. we will, yeah, go ahead. 30 minutes with Mrs. Jakobsen И сега преминаваме към изслушването на госпожа Якобсен. Имате 30 минути. Добре дошла сте и имате думата. Заповядайте. Yes, but I... I Продължавам на английски. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, Почитаеми членове на Европейския парламент, на Комисията по бюджетен контрол, уважаеми госпожи и господа, за мен е чест да бъда пред вас днес отново като кандидат от страна на Дания за а, Сметната палата. Както виждате и в резюмето, което съм предоставила, голяма част от професионалния ми живот беше насочен в одитната служба на Дания, но също така и много международни позиции и това ми дава наистина много обстойни познания за финансовите аспекти и провеждането на одити. През последните две години в съда, в Сметната палата, извинете, отговарях за 6 доклада, които са най-вече свързани свързани с устойчивото използване на природни ресурси, а също така и с сигурността и правосъдието. Използвам опита си през последните години, за да оптимизирам организацията на Сметната палата по отношение на мирането на менеджери с умения и продължаващото развитие на персонала. Ще използвам опита си в полза на Сметната палата, независимо дали работя като член на Комисията за контрол на одита в Сметната палата с колегите или пък когато участвам в обработката на доклади в състава или колегиума, в който работя. Винаги се опитвам да подобрявам нашите продукти, за да може те да отговарят на необходимото качество, стабилност и да бъдат относими към нашите заинтересовани страни. За мен активният принос е съществена част като член на един такъв колегиум. Като член на комисията по стандартизация, аз се застъпвах силно за преследването на международните счетоводни стандарти и стандартите на висшите счетоводни институции. В този контекст многократно съм представлявала Сметната палата на различни форуми и съм оказвала подкрепа, когато е имало необходимост като заместник-председател на комисията по професионални стандарти. По време на целия ми опит съм била част от независими институции с висок морал и ясни ценности. Ако се обнови мандатът ми, ще следвам етичния кодекс на Сметната палата и международните счетоводни стандарти, включително и тези в е, етиката. Държа на прозрачността, справедливостта и ще отделям внимание на равнопоставеност на половете в администрацията и ръководните позиции. Ще продължа да изпълнявам задачите си с всички гаранции за професионализъм и обективност. Отчитам, че е наистина спешно и важно Европейския съюз да покаже пред, е, пред гражданите си, че има добавена стойност в техния живот. В този контекст Сметната палата трябва да продължи да насърчава ефективното и ефикасно използване на обществените а, е, финансови средства и да проявява отчетност пред дънакоплаците. Трябва да насърчаваме комисията и държавите членки да подобрява отчетността си по отношение на резултатите по всички фондове на Европейския съюз. Освояването и съблюдаването не са достатъчни параметри държавите членки на Европейския съюз имат право да използват ресурсите и постиженията на Европейския съюз. В този контекст Сметната палата трябва да гарантира капацитета, знанията и устойчивостта да се справя с появяващите се рискове. Както един мой добър колега наскоро каза, наистина работата на Сметната палата трябва да е годна за бъдещето. Трябва да поддържаме конструктивен контакт и сътрудничество между а, с, Сметната палата и политически заинтересованите страни. През последните години полагах всички усилия да съм на ваше разположение и на съответните комисии и делегации които ме каняха да участвам в дискусията за работата на Сметната палата. Това няма да се промени, ако ми гласувате доверие за нов мандат. Благодаря ви, госпожо председател, благодаря за вниманието ви и сега съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря, сега нашия съдокладчик има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Трудно ми е винаги с тези технологии. Много благодаря за вашите бележки, госпожо Якобсен. И след като се запознах с вашите документи, с представянето на вашата кариера, вашия опит до сега и изслушвайки вашите уводни думи, Всъщност нямам въпроси. Аз съм много положително настроен по отношение на подновяване вашия мандат в Сметната палата. Но тъй като вече вие споменахте, че търсите повече възможности за а, равнопоставеност между половете в администрацията на Сметната палата, Смятате ли, че членовете на Сметната палата могат да се обърнат към правителствата на държавите членки за постигане на по-голяма, на по-голяма равнопоставеност на половете? Защото в противен случай ще постигнем един Армагедон. Жени от Дания, Естония и България. Да, разбира се, и България. Можем ли да направим според вас нещо заедно, за да под променим а, тази нагласа и подход от датираш от 19 век в повечето държави членки. Благодаря. Благодаря, господин докладчик, за милите ви думи. По отношение баланса на междуполовете в Сметната палата трябва да отбележа, че във вътрешен план се опитваме да подобрим нашите усилия и да назначаваме повече а, жени на ръководни позиции. Защото ако успеем да привлечем жена директор, а, позиция, която не съществува в момента, ще имаме наистина възможност за създаване на една добра основа в тази насока. И аз като член на Сметната палата бях приятно изненадана за висококачествената работа на всички служители в Сметната палата. Големи професионалисти с много компетенции но трябва да имаме повече от 36% от служителите на ръководна позиция да бъдат жени. И наистина трябва да настояваме и директори за одити да бъдат жени. По отношение на държавите членки и балансът между половете в държавите членки, в момента има 4 колеги. Хунгария, Франция, България и Дания са представени от дами. Радвам се, че преди два дни шведското правителство номинира Ева Линстрем като кандидата за сметната палата и по този начин ние ще станем пет, което е истинско подобрение но наистина в основни линии това е отговорност, ангажимент на съответната държава членка. И ако продължим да настояваме, ще постигнем някакъв резултат. Господин Тарант казва, да, и ние ще продължим. Разбира се, наистина е важно да продължим да си сътрудничим, за да постигнем равнопоставеност между половете във всички области. И в частните дружества съществува такъв проблем а, за привличане на повече дами в а, бордовете, в управителните съвети, но трябва да продължим в тази насока допълнително. Благодаря. Председателката. И имам два въпроса, които задавам на всички, които ни се представят. Да живеете в Люксембург, колко работни дни средно прекарвате в Люксембург? Това е първият ми въпрос. И вторият въпрос е свързан с докладите за съответните страни. Дали дали подкрепяте този подход, ако да или не, защо? Госпожа Якобсен. Да, благодаря, госпожо председател. Първото нещо, което направих след като получих положителната ви оценка миналия път, е, беше да си наема апартамент в Люксембург. Живея там постоянно и съм на разположение на Сметната палата 5 дни пете работни дни за всяка седмица. Така че наистина това ми дава възможност да си върша и работата а, и имам тази възможност и да ходя пеша на работа, защото трафикът е много натоварен в Люксембург, така че съм постоянно в Люксембург. По отношение на докладването за всяка страна, знам, че поставяте въпроса с оглед на поемането на ангажимент за допълнителни анализи, извънредни специални доклади, евентуално за конкретни страни. Или пък по-специфична информация за страните в годишния отчет. И ако ако разгледам нещата в перспектива, мисля, че Сметната палата постигна и направи много в това отношение. Все още не сме постигнали крайната цел, но все още искаме да натрупаме по-специфична за всяка страна информация за годишния отчет. За да получим тази конкретна информация, имаме една добра смесица от различни програми, които се осъществяват в различни страни. Можем ли да предприемем подход, с който се фокусираме върху една конкретна страна? Да, евентуално можем да го направим, но това, което е важно за един аудитор е важно да се заложат репери. Репери, които да въжат за съответната страна. Така че за мен аудитирането на една конкретна страна няма да доведе до конкретни резултати, защото няма съпоставимост, няма примери с, с които да се излезе, защото няма база за сравнение с други държави членки. Благодаря. Благодаря. Наистина, да, това беше в основата. А сега колегата Аяла, заповядайте. Благодаря ви много. Няма да повтарям казаното от колегата господин Тарант. Да, със сигурност се радваме, че има още една кандидат за сметната палата. Освен това, знаем, че сте много активна, подхождате много професионално и наистина допринасяте да се привличат все повече жени на подобни позиции, ръководни позиции в рамките на сметната палата. Знаем, че тази функция, тази професия исторически не е свързана с а, жените. Това не е традиционно начинание, занимание за жените, така че високо оценяваме вашите усилия в тази насока. Имайки предвид вашия опит, който се простира и в международен план, съм сигурна, че знаете, че винаги стои проблемът а, с а, фондовете с поверителните фондове. Наистина това е много важна тема за нас. Не знам дали вие имате някакви решения за в бъдеще. Как контролираме в поверителните фондове, доверителните фондове, да има правилна правилното движение на средствата и как им, да имаме едно цялостно наблюдение върху тези потоци. На второ място, вие сте професионален аудитор, участвате и в вътрешната организация на Сметната палата и нейната работа. В тази връзка смятате ли, че а, Сметната палата е кадрово обезпечена за в бъдеще, за да осъществява необходимия контрол за бюджета, който е базиран на резултатността. Смятате ли, че разполагате с необходимите ресурси и кадри? Подготвени ли сте за, бъдещето с две думи? Благодаря. Благодаря ви. Първия въпрос във връзка с доверителните фондове. Мисля, че докладът, който аз изготвих, мисля, че беше изключително важен, защото това беше първия доверителен фонд, който разгледахме. По отношение на доверителните фондове, голяма част от подкрепата се осигурява под формата на бюджетна подкрепа, което означава, че за един аудитор е много трудно да проследи тези потоци от средства, защото се смесва топлата с студената вода и не е ясно в каква посока отиват тези пари. Но това, което е изключително важно в този контекст е, че ни трябват ясни цели от страна на комисията, трябва да имаме ясно заложени цели и ясни индикатори, показатели. Не много, защото обикновено комисията излиза с изключително много цели и показатели. Трябват ни правилните, тези, които ще ни насочат в правилната посока, за да имаме по-добра представа как европейските фондове се отразяват върху а, ползвателите. Какво, какви са резултатите от това финансиране? Какво се получава? И в европейски контекст контекст знаете, че има различни начини за осигуряване на подкрепа, подпомагане. Например, доверителните фондове за външна дейност или пряко подпомагане, но поне според мен най-важното е гаранция, че средствата са правилно разходвани, достигат се очакваните резултати и се покриват очакванията на дънокоплаците. Защото наистина наша задача е да гарантираме, че тези средства се освояват, разходват се правилно. Знам, че това се използва в много страни но ние в Сметната палата трябва много внимателно да следваме как се използват тези а, финансови потоци и какви са резултатите от оказаната подкрепа. По отношение на организацията на Сметната палата, дали разполагаме с достатъчно човешки ресурси, да, мисля, че мога да кажа да, че имаме достатъчно хора, но в една такава професионална обстановка трябва непрекъснато да актуализираме професионалните си познания. Не сме стигнали до този етап по отношение на проверката на бюджета спрямо резултатите, които се получават, но трябва наистина да продължим да работим в тази насока, защото все още не сме стигнали до този етап. Благодаря. Госпожа Длабайова, заповядайте. Благодаря. Много благодаря за свършената до сега работа. Имам съвсем кратък въпрос. Какви конкретни одити които имат положително влияние върху живота на гражданите, бихте искали да насърчавате и да извършвате? Благодаря. Thank you. Благодаря. Аз ще използвам един от специалните си доклади в отговор на вашия въпрос. Докладът ми за а, отпадъците, хранителните отпадъци е наистина важен пример, защото това показва как да а, използваме съществуващите политики без необходимостта от допълнително финансиране. И трябва да призная, че с този конкретен доклад постигнахме конкретни цели, защото никога не сме имали толкова пресъобщения, толкова голямо медийно внимание по отношение на доклад на Сметната палата, както сега. Това беше от интерес за гражданите, за интересованите страни и той се появи в правилното време, защото той, изле, той излезе и в контекста на вашето становище тук във вашата комисия по бюджетен контрол и смятаме, че това показва как можем да допринесем и за вашата работа. Същевременно е и доклад ориентиран към гражданите. Ако разгледаме и годишната програма за 2018 година, година са предвидени редица доклади, които колегите ще представят. Органичните храни, правата на пътуващите, има няколко доклада за младежката безработица. Мисля, че подобни доклади представляват много добър пример за Сметната палата, че сме ориентирани в нашите доклади към гражданите и можем да предоставим информация, която да бъде полезна и за вашата работа в Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви. Наистина това е много важно и за нас по отношение на вашите доклади. Тема, например, доверителните фондове, намираме голяма разлика и във вашата работа и тази на комисията, така че това е наистина много важно. Колегата Шмидт. Да, благодаря. Имам и аз един допълнителен въпрос по отношение на бюджетната помощ, финансовата помощ. Това е изключително важна и интересна тема за мен. Казахте, че трябва да има гаранции, че средствата наистина се използват правомерно и целево а, това е пряко свързано с а, финансовите средства. Понякога обаче има разминавания. Комисията а, излиза с, с своята позиция за отпускането на тази помощ. Така че въпросът ми е как протича вашата съвместна работа с комисията в това направление, след като а, виждаме такива разминавания? Кои препоръки се следват от комисията и кои не? и а, наистина ли смятате, че имате възможност да а, свършите и вие качествено работата си, когато установите, а, че наистина нещата не функционират? А, имате ли а, достатъчно лостове за маневриране в такава ситуация? Да, за доверителните фондове нашата препоръка към комисията беше да се опре на нашия опит и препоръките е, за доверителните фондове в нашия специален доклад е, и да ги има предвид, когато в бъдеще изгражда доверителни фондове, защото по този начин може по-добре да се използва финансови инструмент е, доверителни фондове. А по въпроса към кои страни да се насочим с добра и не толкова добра практика. Винаги правим оценка на риска, когато планираме одитната си дейност и ми се струва, че покриваме целия спектър от одити. И там, където знаем, че можем да очакваме добри резултати, добра практика, както и случаи, в които ще има препоръки за подобряване. Пак давам за пример доверителните фондове. Парламентът е, също поиска да се работи по тази задача и ще видим как с новата инициатива можем да използваме досегашния си опит и да може комисията да усъвършенства бъдещата си работа. Благодаря. Благодаря. Така приключваме с изслушването и ви благодаря за участието. Äh, и така продължаваме с э, господин Фигередо от Португалия.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 Благодаря за дадената ми дума, госпожо председател. На френски ще говорите или на английски? На френски. Госпожи и господа депутати, господин докладчик, госпожо председател, за мен е удоволствие и разбира се отговорност отново да се явя пред вас като кандидата за член на Сметната палата е, с оглед е, на предложението, направено от компетентните органи на моята страна. Преди около една година се явих пред вас, за да получа благоприятно становище от вашата комисия, е, за да изпълня останалата част от мандата на напусналия представител на Португалия. Е, аз дадох е, сбита автобиография, там се намират подробностите е, за моето професионално развитие. На ваше разположение съм, за да ви дам допълнителна информация, която бихте поискали във връзка с досегашната ми дейност, но насто... възнамерявам да говоря преди всичко за настоящето и бъдещето в своето изложение. Госпожи и господа, госпожо председател, аз съм изцяло ангажиран с ролята на палатата да увеличава доверието на гражданите към Европейския съюз и неговите институции. Мога да подчертая, че гражданите ще вярват на Европейския съюз и неговото финансово управление, ако можем да ги уверим, че приложимите правила стриктно се спазват. Затова отдавам голямо значение на ежегодния доклад на палатата и на гаранциите, които тя дава за законосъобразността и редовността на сделките, сключвани и операциите, извършвани със средства от бюджета на Съюза. Тези доклади на палатата в миналото са допринасяли много за усъвършенстване на финансовото управление на Съюза. В бъдеще, съобразно стандартите, тези доклади трябва да се изготвят с оглед на подхода на непрестанната еволюция. Ние ще стъпваме върху резултатите е, от дейността на други одитни институции, вътрешни за институциите, е, като по този начин ще се разпределя по-равномерно административната тежест между всички нас. Ние е, следва да спазваме върховенството на закона и да следим за неговото спазване, но съм напълно съгласен, че в бъдеще трябва да ориентираме дейността си по-скоро към резултатите от изразходването на средствата, като изхождаме от начина по който това изразходване подобрява живота на хората в Съюза. В тази посока Сметната палата вече е направила важни стъпки в миналото и смятам, че има още какво да се направи. В стратегическите документи на Сметната палата има насоки за бъдещата ни дейност. Аз напълно ги споделям и възнамерявам да работя именно в този дух. Но също така осъзнавам факта, че в момента съм член на състава на палатата, който отговаря за разходите за природните ресурси тази област, както и в други области, е, е валидно това, че приближава нов финансов период. И Сметната палата е готова да даде своя принос е, за по-нататъчното усъвършенстване на нашето финансово управление като извършва стрикна оценка на резултатите е, от дейността на Съюза в съответните области, в частност е, общата селско-стопанска политика. Естествено, е, ще се работи по нов бюджет с оглед на предстоящото намаляване на приходите на Съюза и поради това, че има нововъзникващи потребности, за които следва да се предвидят разходи. Е, работи се все по-усилено по направлението сигурност и отбрана на Съюза. И всичко това е, се отразява върху природните ресурси. Околната среда, енергетиката, продоволствената верига, промените в климата са все области, които засягат изразходването на природни ресурси, тяхната употреба, е, и както е, знаем всички, тук ни очакват сериозни предизвикателства. Е, тях можем да преодолеем само ако останем единни. Силно съм убеден в европейския проект и в ценностите, които стоят в неговата основа от самото начало. И, изцяло съм убеден и в ценностите, от които се ръководи Сметната палата в дейността си. Безпристрастност, независимост, интегритет, колегиалност те е, в продължение на години са строго съблюдавани. Е, и аз съм се ръководил от тях в цялата си професионална дейност. Мое твърдо убеждение е, че Сметната палата трябва да допринася за по-нататъчен диалог и сътрудничество с Европейския парламент, е, защото вие сте наш ценен партньор, особено вашата комисия. Госпожо председател, уважаеми господин докладчик, госпожи и господа. Надявам се, че успях трябва да а, кажа, че а, в хода на своята а, работа в самета в Сметната палата ще подобряваме своята дейност и аз нетърпение очаквам вашето наблюдение. Благодаря докладчика има думата. Е, Благодаря ви. Господин Дефигредо, имам два въпроса. във връзка с вашата дейност като аудитор в областта на общата селско-стопанска политика? Смятате ли, че извършването на един одит за това как функционират а, субсидиите в ОСП, а, би а, ни дал картина а, за малфункциите в тази област. Как а, а, бихте констатирали дали може да се стигне до констатация за недостатъците на тези субсидии в Европейския съюз, може би глобално, също така за разликата по който по, за разликата, която се наблюдава в субсидиите между източноевропейски и западноевропейски страни в Европейския съюз. И втория ми въпрос е какво бихте казали за използването на торове? Следите ли това и как може сметната палата да допринесе за по-качествен контрол в тази област? Благодаря ви, господин Тарант, за вашите въпроси. Сега в отговор на тези въпроси бих казал, следното. Всъщност бих ги резюмирал до две области, до две категории. Първата категория въпроси е свързана с това, дали добре функционират субсидиите в общата селско-стопанска политика? Мисля, че това беше първият ви въпрос. Вторият ви въпрос е свързан с справедливостта като характеристика на политиката. Дали сме справедливи? Е, ако погледнем цяла Европа и дали достатъчно правим за опазване на околната среда? Е, това е вторият ви въпрос. Така би го перифразирал. По първия въпрос ще отговоря следното. Всички финансови механизми, е, които функционират в общата селско-стопанска политика – и аз изхождам от реформата на тази политика, започната през 2015 година, са свързани с нови схеми на плащане на земеделците. Изхождайки от основната схема за плащане – на земеделците и на основата на данните, с които разполагаме, мога да твърдя, че в началото на тази реформа от 2015 година се наблюдаваха някои трудности, но финансовите механизми като цяло в Европейския съюз функционират добре. В някои държави членки се наблюдават проблеми. Но смятаме, че данните, с които разполагаме е, в момента, сочат, че тези проблеми ще бъдат преодолени. Това е по първия въпрос. Да, за много държави членки бе трудно да въведат тези нови финансови механизми, проистичащи от реформата на ОСП през 2015 година. Като цяло обаче, бих казал, справяме се добре. С някои трудности, с някои проблеми, но финансовите механизми функционират добре. И това е една от причините, поради които в ежегодния доклад в главата за природните ресурси констатираме, даваме израз на признание, че има по-нисък ръст на грешки, по-нисък коефициент на грешки. Това е общото ми становище. Е, вторият ми въпрос, т.е. вторият ваш въпрос, свързан с справедливостта и околната среда. Нека се спрем на съотношението между общата селско-стопанска политика и опазването на околната среда. Смятаме, че с реформата от 2015 година целта на законодателя е била да се възприемат механизми за опазване на околната среда, които да станат неразделна част от общата селско-стопанска политика. Това недвусмислено личи от регламентите, приети с оглед на реформата. Нашето мнение е, че въпреки добрите намерения, така възприятите механизми не са довели до промяна на поведението на земеделците в техните стопанства. Значи, нормативните актове са отражение на добри намерения, но не съществуват достатъчни механизми, които да стимулират земеделците да постигнат конкретни резултати за опазване на околната среда. Сиреч в бъдеще по този въпрос законодателят трябва да мисли. Другият аспект на вашия втори въпрос – справедливостта. Една от причините да се извърши реформа през 2003 година, да се внесат изменения в ОСП през 2009 година и да се премине към реформа през 2015 година, без стремежът да се постигне справедливост, е, равнопоставеност е, между всички земеделци в Европа. Има постижение в тази посока, но според нас трябва да се направи нещо по-категорично в тази област. Има още какво да се направи и то трябва да е по-категорично. Надявам се, че, отговорят, че отговорих на вашите въпроси. Да, разбира се, и ние винаги се стремим към това да следим как се спазват изискванията за озеленяване. Благодаря, има думата представителят на НП. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашия почитаем гост. Имам въпрос, по който бих желал да чуя вашето мнение. Коя е най-голямата слабост в процедурно отношение в дейността на Европейската сметна палата? Благодаря. Мисля Благодаря, господин Чиковски. New member of the court, because I haven't been there for one year on. Вижте, не мога да говоря кът... авторитетно за слабостите, защото съм в сметната палата едва от една година. Мисля, че структурата е много солидна. Има много положителни страни структурата на Сметната палата. Има изключително ценни човешки ресурси, компетентни, ангажирани с дейността си, професионално работещи хора са тези, които работят в Сметната палата и сътрудничеството с тях е много положително. Ако ме питате обаче за някои по-уязвими места в дейността, мога да изразя само лично мнение и ще кажа това. Един труден въпрос, на който трябва да намерим решение е как да подобрим сътрудничеството между Европейската сметна палата и националните сметни палати, върховни е, финансово-контролни органи. Е, това е деликатен въпрос, труден въпрос. Всички трябва да знаят обаче, че ние отговаряме за външния контрол на ресурсите в Европейския съюз е, тези ресурси са отчасти национални. И сме длъжни да намерим механизми за сътрудничество, чрез които да координираме е, дейността на национално и на европейско ниво. Ако успеем, смятам, че резултатите ще бъдат е, много положителни за Европейския съюз като цяло. Тъй като ще се намали обемът на контролната дейност е, е, в Европейския съюз е, и тази административна тежест, която споменах в уводните си слова. Според мен, централният въпрос е как в бъдеще да гарантираме реална възможност за добро сътрудничество и съгласуване между е, финансовия контрол на европейско равнище и финансовия контрол на национално равнище. Благодаря. Наистина ние високо оценим работата на Сметната палата е, в различни области. Това въжи и за региона, от който съм аз. Следва господин Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Фигередо. Благодаря за вашето изложение. С много голям интерес прочетох биографията ви. Проследих опита ви до тук, включително на национално равнище и се запознах с докладите, изготвени от вас като член на Сметната палата – Разбирам, че вие също така сте член на етичната комисия на Сметната палата, работите предимно по общата селско-стопанска политика и в тази връзка искам да ви задам въпрос. Няма да бъде свързан с конкретни случаи, които вие разисквате, защото там съществува изискване за поверителност. Обаче, има ли а, някакъв контрол? който се упражнява върху членовете на Сметната палата, докато те работят и след като напуснат Сметната палата. Бихте ли ни припомнили нормативната уредба? специално за, това, за съвместимостта на длъжността член на Сметната палата и други занимания. Пак казвам, не ви питам за конкретни случаи. Благодаря ви, господин Сала Франка. Благодаря ви за въпроса и благодаря за това, че сте прочели докладите, за които аз съм отговарял в Сметната палата. Но сега, по въпроса ви. Много лесно е да ви отговоря. Има етичен кодекс. Кодекс за поведението както на членовете на Сметната палата, така и на членовете на администрацията в палатата. Бих казал, че този етичен кодекс възвежда всички основни принципи, които трябва да бъдат съблюдавани а, по принцип в, при изпълнението на една публична функция. Нравственост и личен морал, безпристрастност, независимост, колегиалност. Тези може би са основните ценности, от които се ръководим – В етичната комисия, на която съм член и съм избран за тези функции от колегите си, понякога разискваме конкретни казуси. Когато разискваме такива казуси, се ръководим от този етичен кодекс, но не само от него. Тъй като в международни актове и документи съществуват общи норми, които също имат значение, когато извършваме анализ на конкретни хипотези. Например, понякога членовете на Сметната палата искат да извършват и някаква друга дейност извън палатата. Когато пък напуснат мястото си в Сметната палата, те трябва да се занимават с нещо друго и тогава понякога се пораждат въпроси някой път се поставят въпроси, свързани с изпълнението на конкретни задачи на фона на длъжности, които нашите членове са изпълнявали в миналото. И ние се опитваме да отговаряме на всички тези въпроси, ръководейки се категорично от нашия етичен кодекс, но и от много други документи на Съвета на Европа, на ОНЕ, на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Понякога дори се ръководим и от документи на други институции в Съюза, например, документите, с които разполага в тази връзка Европейската комисия. И, значи, изхождаме от всички тези правила в най-широкия смисъл на думата, като се опитваме да намерим най-правилното решение за всеки конкретен случай. Не зная дали отговорих на въпроса, който ми зададохте. Ако не съм успял, ще пробвам да отговоря отново. Колегата Ашуарт също има думата. Да, благодаря. А, като аудитор ви приканвам да аудитирате себе си. Зададохме въпроса Какви са силните и слабите страни на Сметната палата? Бихте ли ни отговорили кои са предимствата и недостатъците, силните и слабите страни на господин Фигередо? Основната слабост при мен е, че нищо не знам. Много трябва да уча. И за това съм вложил сърцето си в съвместна работа с колегите в Сметната палата. Това въжи за моите колеги членове на Сметната палата и за служителите на Сметната палата, защото те имат огромен обем познание. Не бих могъл да върша работата си, ако не се вслушвам в тях и не се уча от тях. Това е моята нормална нагласа. Бих казала, че с това са свързани и основните ми слабости. Мисля, че ме питате за професионалните ми слабости, а не за слабостите ми като човек. Защото като човек естествено има много недостатъци, обаче надявам се парламента да не се интересува от тях. <laughs> It can be crucial, but I would say that Ама бих казал, че личните ми недостатъци не са всъщност важни. Що се отнася до силните ми страни, единственото предимство, което имам е моята кариера. Професионалния ми опит. Аз съм 30 години държавен служител на всички нива на държавната администрация в Португалия. Работил съм с изпълнителната власт, работил съм с законодателната власт, работил съм с съдебната власт. Бил съм член на Националната сметна палата на Португалия. Бил съм в правителството на Португалия. Работил съм и в Португалия, но и в чужбина. Работил съм в Китай. Работил съм в международни организации като експерт. Мисля, че това е силата ми. И всеки ден се старая максимално. Благодаря. Наистина смятам, че в тази насока сме в правилната посока. Ще ви задам един въпрос, който задавам на всички, които се явяват тук. Дали живеете в Люксембург и дали там имате жилище и какво смятате за докладите специфични за всяка страна. Благодаря ви предварително. Благодаря, госпожо председател. Първият въпрос е лесен отговор. Да, имам жилище в Люксембург. На 30 минути пеша от сградата на палатата. А пък Люксембург е хубаво място, в което да живеете. На мен много ми допада. Вторият ми въпрос, т.е. вторият ви въпрос е доста е, широк. Е, обширен. Той въжи за целия Европейски съюз. Въпросът е дали трябва да се посочват конкретни страни. Мисля, че институциите дължат прозрачност на гражданите и на държавите членки. Никакъв проблем нямам. С посочването на конкретни примери. Това сторихме тази година в ежегодния си доклад – няма проблем да правим това, ако го правим с цел да посочим в тази държава има добри примери в практиката и в еди коя си държава няма добри примери в практиката или има лоши примери. Във всяка държава членка има нещо добро и нещо лошо. Обедил съм се в това, работейки в общата селско-стопанска политика. Добри примери в общата селско-стопанска политика ще намерите в практиката на всички държави членки. И в някои области съм се убедил, че има лоши примери в практиката на всички държави членки. Добре е да се посочват нещата с истинските им имена. Ако го правим с цел да допринесем за по-доброто финансово и общо управление на Европейския съюз в бъдещи периоди. И това управление, добро управление, се гарантира и на национално, и на европейско ниво. Ако това е целта ни, длъжни сме да назоваваме нещата с истинските им имена. Не зная дали отговорих. Да, благодаря ви. Госпожа Аяла Сендер е последният записал се оратор. Благодаря ви. В известен смисъл е, господин Салафранка е, зададе моя въпрос. Тъй като аз имах въпрос за участието ви в етичната комисия към Сметната палата. Може би обаче най-голямо е, значение има статистическата страна тук е, разбира се, е, говорим за чиста казуистика и е, за това, че тази казуистика има голяма връзка с репутацията на отделни лица. Да, вие следите за това да има интегритет. Това е важно изискване и в другите институции на Европейския съюз. Това е все част от общата картина. Бих а, запитала, статистически погледнато, имате ли голям обем работа като член на етичната комисия? И друг а, въпрос. А, вие следите за репутацията, за това да не бъде уронвана репутацията, престижът на институциите. Какво бихте ни казали за това? Това от една страна, във връзка с е, присъствието ви в етичната комисия. От друга страна, следващ въпрос. Вие е, следите нормативната уредба и нейното спазване, включително в общата селско-стопанска политика. Бихте ли споделили с нас два, три елемента, които ще ни помогнат е, да подобрим развитието на селските райони, да допринесем повече за развитието на селските райони през следващите 2-3 десетилетия. Чрез общата селскостопанска политика ние осигуряваме някаква помощ на земеделците. Обаче, какво да направим, за да процъфтяват в бъдеще селските райони? Бихте ли откроили две-три препоръки? Защото а, сме се старали а, да приемаме актове в тази посока, но те като че ли са малко разнопосочни, поне са били разнопосочни в бъдеще. Бихте ли ни дали някои препоръки в тази връзка за бъдеще? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Яла Сентер за поставените ми въпроси. По отношение на работата ми в етичната комисия. Струва ми се, че поставихте две групи въпроси. Първата беше свързана с статистическата страна на работата ни в етичната комисия. Предполагам, че ви интересува броят на случаите, с които е, бил, е била сезирана етичната комисия и по които е работил. И също така поставихте някои общи въпроси във връзка с е, етичната страна на работата и репутацията. Сега, аз съм от юли месец член на комисията. Това в отговор на вашия въпрос за статистически аспект на работата ми. Значи, през юли бях избран, следователно е, тази функция съм, на член на етичната комисия съм изпълнявал 2-3 месеца. Не съм съвсем сигурен, но съм почти сигурен. От е, встъпването ми е, в длъжност като член на, смет, на етичната комисия е, сме имали няколко случая свързани с доклади, свързани с евентуален възможен конфликт на интереси е, при членове на Сметната палата, с оглед на това, че те са членове на Сметната палата и искат да изпълняват и друга функция. Е, и също така сме се занимали с някои случаи е, на евентуален конфликт на интереси, при бивши членове на Сметната палата. Те искат да се върнат на предишното си е, професионално поприще и за тази цел им се налага да искат разрешение от Сметната палата. Това са основните категории и случаи, по които работим. Що се отнася до репутацията, мога да ви уверя, че когато анализираме евентуалните конфликти на интереси, на плоскостта, на вредата, която те могат да нанесат на репутацията и престижа на Европейския съюз и отделните му институции, проявяваме огромно внимание. Като правим разлика между реалната вреда, която може да бъде нанесена на престижа на Съюза и евентуалната вреда. Тоест, не изследваме само реалната вреда, която се нанася в конкретния момент, в който разглеждаме случая, но анализираме и възможната вреда, която може да бъде нанесена в бъдеще. Също така има разлика между реална вреда, която се нанася на престижа и а, привидна вреда, която би могла да се нанесе, но не е реална. Сега, вие зададохте и въпроси във връзка с ревизията на обща селско-стопанска политика. Най-напред ще кажа, ние сме одитна институция, ние извършваме финансови ревизии. Значи нашата цел е да извършваме констатации, да констатираме факти. Също така обаче наше задължение е да обръщаме внимание вниманието на законодателя към някои аспекти на политиката, които налагат мерки от негова страна, за да бъде тази пре, политика преразгледана. Аз съм аудитор, аз съм ревизор. Виждам фактите. Ако те генерират у мен някои идеи, длъжен съм да ги съобщя. В работната програма за следващата година, включително тази за моя състав, е предвидено да направим документ за преглед на общата селско-стопанска политика. За мен най-важно е в момента да имаме критерии за оценка на общата селско-стопанска политика, отколкото да правим конкретни предложения за бъдеща ревизия на тази политика. Какви критерии имам предвид? Дали след реформата политиката а, се изхожда от реални доказателства? Дали се изхожда от реална оценка? А, дали има финансова обоснованост. Дали политиката е справедлива? Нещо, което докладчикът ме политика. Дали а, новата политика или политиката в новия и вид е достатъчно прозрачна и единна? Дали има достатъчни механизми за наблюдение? Извършена ли е надлежна оценка на риска? Това са важните критерии. Естествено, мога да кажа и други неща. Например, сигурен съм, че когато се преразглежда политиката, е много важно да се изхожда от нейната пазарна ориентация, тъй като ние имаме е, международноправни задължения в контекста на Световната търговска организация, т.е. нашата селско-стопанска политика трябва да бъде пазарно ориентирана. Не бива да забравяме, че една от целите на тази политика е подпомагане на доходите на земеделците – Но има, разбира се, и въпроси, е, към които законодателят в бъдеще трябва да прояви особено внимание. Например, връзката, която споменах, между обща селско-стопанска политика и околна среда. Там нещата днес не функционират идеално. Е, мисля, че в е, тази връзка ние ще изпратим на парламента е, доклад своевременно. Госпожа Гресле също спомена това. Това са само някои идеи. Само някои идеи. Е, мисля, че ще се нуждае от отделно изложение и време, за да е, развия всички тези въпроси докладчикът е, на Комисията за освобождаване от отговорност. Наистина бях провокиран от последните коментари във връзка с реформите в ОСП, защото нещата изглеждат реално малко по-различно. Малките предприятия трябва да се стабилизират, освен това обработваемите площи също трябва да бъдат взети предвид, така че от пазарна гледна точка това не мога да потвърдя. Така че ще помоля Сметната палата в отчетите си да отчете това. 80% от директните плащани отиват на 20% от селскостопанските производители. Мисля, че тук има голямо разми... разминаване и това е, означава, че не се постига основната цел на общата селскостопанска политика, ако говорим в цифри. Благодаря много за този въпрос. Той е ключов при е, бъдеща ревизия. Ще бъде ключов при бъдеща ревизия на общата селско-стопанска политика. И има тясна връзка с въпроса поставен от е, господин докладчика за това справедлива ли е общата селско-стопанска политика. Цифрите, които цитирахте, са красноречиви. Те говорят сами за себе си. И аз ги зная. Това означава, че в общата селско-стопанска политика трябва да бъдат е, въведени механизми, чрез които да не се допускат подобни ситуации, ако те съществуват, да бъдат преодолени. Ако оставим подобни ситуации да съществуват, е, ще имаме сериозни проблеми в бъдеще и това ще означава сериозна опасност за дребните замеделци. Много благодаря. С това приключихме тази дискусия. Сега ви пожелавам всичко най-добро, а сега продължаваме с последното изслушване, изслушването на госпожа Иванова. Thank you very much. Welcome. Заповядайте. Проведохме с вас и първото изслушване. Благодаря, че сте тук сега отново и получавате веднага думата. Заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин докладчик, госпожи и господа депутати, за мен е висока чест да се изправя пред вас като кандидат на България за удължаване на мандата ми в Европейската сметна палата. Питалните си думи да благодаря на българското правителство за номинацията и доверието, които приемам с още по-голяма отговорност и съзнание да продължа активно да добринасям за по-доброто и ефикасно управление на европейския бюджет. To... За да улесня вашата оценка, дали съм подходящ кандидат за втори мандат, бих искала да използвам случая да се спра на два основни аспекта – извършените от мен одити и усилията за популяризиране на техните резултати. И след това в заключение ще се спра на личните си цели. Като член на втори състав е, бях водещ аудитор на 8 одита на резултатността. Можете е, да ги прочетете. Те са предоставени на комисията три доклада за младежката заетост и младежката гаранция са публикувани и мисля, че те имаха реално въздействие върху политиците в тази област. Комисията и държавите членки в резултат на това предприеха конкретни действия за изпълнението на важната политика в тази област. Освен, че водих ходитите е, също отговарях е, пет години подред е, за раздел 6 от одитните годишни доклади. Също съм работила по насоките за усъвършенстване на нашите доклади. Уважаеми членове на парламента, аз вярвам, че представенето на отлични доклади е само половината от нашата работа. Другата половина е да намерим най-подходящия начин да разпространяваме своите констатации сред всички заинтересовани страни. Още от самото начало винаги съм се стремяла за по-добра комуникация с нашите партньори и заинтересованите страни. Бях инициатор на срещи на висок ниско равнище, за младежката безработица в Европейския парламент през май над 300 участници, конференцията по финансовите инструменти в Люксембург, проведена миналата година с над 200 участници – Във връзка с, с нашето сътрудничество с националните сметни палати, аз искам да отбележа отличното ми сътрудничество с Сметната палата на Република България и съвместните ни събития в София по различни важни теми. Аз съм убедена, че предстоят още много такива събития, особено с оглед на предстоящото българско председателство на съвета. В комуникацията обаче е изключително важно взаимодействието с членовете на парламентарната комисия. Винаги съм готова да чуя вашите коментари, вашите становища, защото те съдържат ценни идеи за по-нататъчната ни работа. Един много плодотворен начин за обмен на идеи е формата посещения за установяване на факти. В Италия бях на такава, в Унгария бях поканена за такава мисия и за Словения. Госпожи и господа, пет минути не стигат е, за да представя петгодишния си труд. За това е, в края бих искала съвсем накратко да се спра на целите си за бъдещето, ако бъде е, удължен е, мандата ми. Основно внимание трябва да се обърне на стратегията за 2019-2020 е, година. Ако вашето решение за удължаване на мандата ми е положително, аз е, ще се опра на досегашния си опит. Ще продължа да търся най-актуалните теми за вас и за европейските граждани, като непрекъснато ще работя за повишаване на качеството и своевременността на нашите продукти. Три е, теми особено много ме интересуват в момента. Широколентовият а, е, а, е, интернет, а, както а, и взаимоотношенията с трети страни и замърсяването а, на околната среда. Ще продължа винаги, когато установя слабости, да ги показвам открито. И от друга страна, никога няма да се поколебая а, да изтъкна и добра практика, винаги когато намирам примери за нея. Благодаря ви за сътрудничеството. Очаквам въпросите ви. И ние ви благодарим. Давам думата на докладчик. Uh, е, thank you. Е, е. Благодаря. Лично е, имах възможност да се уверя в а, е, вашия принос към а, работата ни по време на посещението ни в а, Будапеща. Винаги ме интересувала България с интерес участвам в изслушвания на български кандидати за комисар и, или както е в случая за сметна палата, мога да направя една прогноза. <clears throat> Както се случи с европейски кия кандидат и после стана президент, може вие да станете президент на България. Оставяйки на страни шегата, задавам въпрос, който чуха всички останали в апартамент или, в, или на хотел живеете в Люксембург. Как гледате на модела, в който всяка държава членка има комисар и свой представител в институциите и агенциите? Смятате ли, че това е необходимо или пък трябва да се направи преглед на договорите? Смятате ли, че е добре да се започне от Европейската сметна палата? Благодаря ви за любезните думи и за въпроса. Знаете, че е много открита, много прозрачна процедурата, която прилагаме в Сметната палата на обособени етапи. Аз лично се стремя да изслушвам много внимателно всички ваши предложения и бележки с колегите в Сметната палата, в колегиума. Обсъждаме съдържанието на работната си програма. Ние извършваме одит на институциите и агенциите всяка година. Това правят моите колеги от състав номер 4. Аз ще предам а, вашето а, послание и е, мисля, че при обсъждането на работната ни програма това ще бъде взето предвид. Първият записал се оратор, заповядайте. Днеска прихазите, ако ми се... Уважаема госпожо Иванова, Вие сте звездата на Европейската сметна палата. Винаги усмихната, сияеща, а сега сте толкова притеснена, като че ли ви е страх от нас. Дори да са неприятни въпросите, проявете кораж. И един от въпросите, на които може би ще ви стане неприятно – е следният. От 5 години сте член на Европейската е, сметна палата. Вашият предшественик е, получи въпрос какви са слабостите на Европейската сметна палата, но той тук само от юли и няма достатъчно дългогодишен опит. Вие обаче имате. Можете ли да ни кажете на основата на петгодишния си опит, какви са слабостите в работата на Европейската сметна палата и как може да се подобри положението? в какви насоки може да усъвършенства работата си. И не се притеснявайте да бъдете ентусиазирана, както винаги. Благодаря ви за любезните думи. Да, наистина съм малко притеснена, като на изпит, но това не е лошо, защото когато човек е притеснен, той се мобилизира много внимателно да слуша всички коментари и да ги взема предмет. Мисля, че това е същината на нашето сътрудничество. Ако ние смятаме, че знаем всичко, ако смятаме, че е ненужно сътрудничеството ни, наистина ще е, проявим слабост в работата си. За слабостите по-конкретно, аз лично смятам, че винаги можем да подобрим работата си. Няма значение дали си бил един месец, пет години или повече в е, сметната палата. Пълно разбиране е, проявявам към необходимостта от усъвършенстване, което е показано в, е, в нашите е, стратегически програми. Можем по-нататък да подобрим нашите годишни отчети за е, дейността, да обърнем внимание на стратегията ни за одит на резултатността, която изцяло подкрепям, Имам още няколко е, срещи предвидени с вашата е, комисия до края на годината и в хода на процедурата за освобождаване от е, отговорност, мисля, че мога да споделя по-конкретно как се подготвяме за работата си до година, как смятаме да подобрим годишните си доклади за дейността, промените, новата рамка, за програмния период. Винаги смятам, че можем да се справим по-добре. Аз лично винаги се стремя да подобрявам работата си. You, Благодаря. Госпожо Иванова, още веднъж ви поздравявам за вашата кандидатура. И много се радвам, че вашата страна, както и моята, дава принос е, за равенството между мъжете и жените в Сметната палата. Искам да ви благодаря и за уводните думи. Вие сте ръководител на втори състав, е, както и докладчик за економическата, териториалната и социалната кохезия. Именно в този е, смисъл искам да ви задам следния въпрос. В сегашният програмен период имаме слабо изпълнение на рамката на кохезионната политика в държавите членки. Смятате ли, че ще може да се навакса до края на програмния период? и как това ще се отрази на нивото на грешките, които до момента се отчитат. И още един въпрос за младежката заетост. Към средата на 2016 година безработицата е 18% средно за Европейския съюз, което води до недоволство. Какви са вижданията на Европейската сметна палата по тези въпроси? Благодаря ви, това са много важни въпроси. Първият за освояването и нивото на грешките би го разделил на две части. Както казах, въпросът е много важен и през годините ние следим една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 нивото на грешките а, пада от около 11% през а, а, програмния период 2000-2005 година. Сега имаме 4%, но прага на същественост има първостепенно значение и той се запазва висок, особено в селското стопанство. През годините моделът е горе-долу един и същ Основните причини са недопустими разходи, недопустими бенефициери, нарушаване на правилата за национално а, съфинансиране, за обществени поръчки и държавна помощ. Ето, на това основно се дължат грешките. И това обяснява тяхното ниво. А как ние като аудитори си освояваме е, ниската степен на освояемост, мисля, че е добре да изчакаме е, и следващите години до края на периода, за да можем да направим своите заключения. Но е, важно е да се следи освояемостта не само на, в края на периода, но и текущо. Това е отразено в нашите годишни доклади. Много слабо върви напред определянето на национални органи, само 77% от тях бяха определени през 2016 година. Това очевидно ще доведе до забавяне на изпълнението. Използвам случая да ви уведомя, че сме заделили е, средства за един специален доклад по усвояемостта. Колега от втори състав е, ще бъде водещия аудитор за изготвянето на този доклад. Не мога точно да ви кажа кога е, той ще бъде публикуван, вероятно първата половина на следващата година и там ще има много повече конкретни данни за усвояемостта. За младежката заетост и безработица, това е тема, която аз взема много при сърце. Общо три доклада до сега имам по темата. Предварителната а, оценка на разработването на модела и а, помощта а, за а, държавите членки от страна на Комисията за изпълнение на политиката в тази област? Адекватността на финансирането. 2 милиарда 500 милиона е, са предвидени за младежката гаранция по е, инициативата за младежка заетост. По оценки на независими организации, около 45-50 милиарда годишно е, са необходими в Европейския съюз. Като цяло виждате колко голяма е разликата. Трудно се определят и е, офертите, които могат да се класифицират като висококачествени. Но аз е, е, гледам часовника и не искам да пресрочвам отреденото ми време, така че накратко да, определено има напредък в седемте държави членки, които посетихме. Предстои обаче още много работа и в двете комисии и по заетостта и по контрола на бюджети трябва да внимаваме с всяка своя стъпка, защото не бива да разочароваме, не бива да подвеждаме младежите. Те са бъдещето. Шест колеги са се записали в списъка но ще помоля да се придържаме за въпросите една минута, два, две минути за отговор. Колегата Вон има думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Въпрос за схемата за младежка гаранция. Това е тема, която вие много отблизо следите и познавате. Обсъждали сме я и тук в комисията и другаде. Един общ въпрос – беше посочена тенденцията на спад. Но тази година като че ли имаме много по-положителни признаци. Как си обяснявате това? Дали има някаква смяна на подхода на Европейската сметна палата или причината е другаде? Съвсем накратко, има нисходяща тенденция, но пак повтарям, над прага на същественост от 2%. Както казах, 4,8 е над 2. А защо казваме, че има по-положителни е, признаци, председателя на е, Сметната палата, също и водещите аудитори по отделни доклади сочат че половината а, от а, извършените плащания са под прага на същественост, останалите са над него, над 2%. В кохезията се увеличава процента на грешките, свързани с а, държавните помощи, но на основата на нашите препоръки виждаме подобрения, проверки от страна на националните органи, проверки от комисията, отчитаме всички тези фактори, за да можем да имаме всички основания нашето мнение да не е безусловно, а квалифицирано, когато това се налага. Госпожо Иванова, не се притеснявайте от от нашата комисия. Толкова много българи имате в залата, които ви подкрепят. Колегата ми, който ви зададе първия въпрос, и аз сме единствените чехи тук. Мисля, че Ресорът, в който работите, е много важен за Европейския съюз, за младежите. Имам предвид. Мисля, че вие работите и много по комуникацията, за да се промени въздействието на работата на Европейската сметна палата върху гражданите. Имам въпрос за показателите за резултатността. Има някои а, е, показатели, които са свързани с ресурсите на изхода. Те наистина дават представа е, за постигнатите резултати и приноса към момента, но не подсказват нищо за бъдещето. Според вас, как най-добре могат да бъдат балансирани показателите за резултатност. Благодаря, благодаря ви много за този изключително важен въпрос. В контекста на дебатите по упростяването, той ще стане още по-актуален. Каква е ролята на показателите за резу... резултатността? Перформанс. Всеки говори за нея, всеки я нарича дори по различен начин – но е много трудно да се конкретизира, конкретизира съдържанието, за да може оттам нататък да се видят конкретните показатели. В партньорските споразумения, в някои други актове има показатели. В някои случаи държавите членки толкова се стараят а, да а, измерят резултатите, че те въвеждат десетки и стотици показатели на национално, регионално и местно равнище и когато правим а, общата съвкупност, става много трудно да ги хармонизираме, да ги обобщим и да видим конкретното им съдържание. За това трябва да бъдем е, доста предпазливи кои е, показатели са наистина уместни и важни, трябва да ги използваме. От кои трябва да се откажем? Някои от тях са ненужни. Надявам се, че законодателното предложение в тази връзка ще дойде на време. Така че, накратко, Показатели да, но не показатели на всяка цена. Показатели, които реално измерват резултата и приноса. Благодаря. Колегата Салафранка има думата. Благодаря, госпожо Иванова. Внимателно се запознах с вашата биографична справка, познавам вашите доклади, срещали сме се тук. Имам един въпрос, който се отнася до бъдещето. В момента сме в процес на размисъл за бъдещето на Европейския съюз. И когато мислим за бъдещето, разбира се, трябва да мислим за институциите на Европейския съюз, включително и Европейската сметна палата. В вашето изявление мисля, че не чух много конкретни елементи от виждането ви за бъдещата роля на Сметната палата. В най-едри штрихи аз знам, че в две минути е невъзможно, но как според вас ще се развива Европейската сметна палата? Как ще се впише в новия, много променен европейски пейзаж? Защото има много предизвикателства пред нас. Благодаря ви, господин Салафранка. В първоначалното си изказване го бях предвидила, но трябваше речта си да се съкратя два пъти, за да се вместя в тези пет минути. Въпросът е наистина много важен и поради тази причина се ограничих само до това да ви информирам какви са личните ми интереси и планове в рамките на състава, в който работя, защото аз следвам ценностите, мисията на Сметната палата всичко това е налично на вебсайта и това, което спомена и господин Штеховски в изказването си, мисля, че частично покрих и вашия въпрос. Не ми се иска да повтарям, ако желаете ще го направя, разбира се. Важно е да се оптимизират вътрешните ни процеси, да се подобри качеството на годишния доклад, да се спрем на е, постигнатите резултати и е, на въпроса на госпожа Длабайова. Да, по-добър фокус върху резултатите, но това не означава повече доклади за отчетност, а по-добро докладване и отчетност. Така че да излезем с полезни препоръки за вас, които да се следват и да имат реални резултати в крайна сметка. Това е съвсем накратко. Госпожа Аяла. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо Иванова, в нашата комисия. Имам два коментара, ако ми позволите. Първият е свързан с един въпрос, по който ви отговаряте, а именно кохезията, кохезионната политика в годишния доклад. В този контекст бих искала да помоля за вашето мнение. Какво смятате за ефективността на процеса по посочване и обвиняване, посочване на имена и грешки? Какво смятате в няколко думи, разбира се? Защо смятате, че а, има понижено освояване на средствата по кохезионния фонд? И на второ място, във връзка с цифровата програма, знам, че проявявате интерес в тази насока. Какво смятате? Може ли да има някакви евентуални конфликти на интереси, имайки предвид, че вие ще работите с колега в комисията, госпожа Мария Габриел от същата група? Благодаря ви предварително. Благодаря, госпожо Аяла. Много внимателно а, изслушах вашите коментари. Благодаря за въпросите ви. По отношение на въпроса ви за кохезията, ефективността на посочването с пръст и обвиняването, мисля, че това е тема, която се дискутира от години. Когато бях член на тази комисия, това беше темата, която се обсъждаше. Така че бих подходила по различен начин трябва ли да имаме повече географски обзор в тази процедура? Мисля, че повечето информация, обективна информация, която се предоставя по прозрачен начин, винаги е добре дошла. И сега отваря малко вратите към нашия дебат за следващите изслушвания за освобождаване от бюджетна отговорност, но за следващата година. Нищо не искам да обещавам, но вероятно ще бъдем в състояние да дадем малко повече географски обзор за държавите членки и тяхната резултатност от правна гледна точка, защото промените внесени в рамката като цяло, промените, които се появиха в системата за контрол и проверки на комисията за този период, разполагаме и с годишните пакети за годишно затваряне на сметки и комисията ще ги приеме само ако остатъчния процентна грешка е под 10%, така че наистина имаме и тези междинни плащания за защитаване на бюджета, имаме и нетните финансови корекции, които се отчитат. И имайки предвид всичко това, заедно се надявам, че ще проверим как всичко това ще може да сработи на практика и ако сработва, ще имаме възможност да излезем с конкретни резултати и мисля, че това ще бъде едно от предимствата на този пилотен проект, а именно да дадем по-голям географски обзор. Даваме такава информация и в специалните доклади. Няма как да покрием всички 28 държави членки по обективни причини, Обикновено избираме 5-6 държави членки във всеки специален доклад за младежката гаранция. Мисля, че имахме по-голяма група, там мисля, че броят беше 7 държави членки, така че аз ще се постарая да го направим. По отношение на цифровата програма, не съм мислила за евентуален конфликт на интереси, защото започнах този одит преди много-много време. И по това време дори нямаше комисар с такъв ресор. И нямахме идея кой ще бъде комисарят, който ще отговаря за това досие. Така че това е одит, който започна много-много преди да бъде ясно кой ще бъде този човек. Така че сега сме в процес на изготвяне на първия проект доклад. И това е всичко, което мога да кажа. Аудиторите си вършат работата по максимално прозрачен начин. Сметната палата а, разпределя различните досиета, така че колегите от Сметната палата и от моя състав ми гласуваха доверие за това досие има и други примери, където евентуално е имало ам, съвпадение между съответния аудитор и ресорния комисар, но не мисля, че това ще създаде проблем, но благодаря за въпроса все пак. Аз също съм се включила в списъка с един въпрос, който задавам на всички. Как стои въпроса с жилището ви в Люксембург или сте на хотел? Колко често сте в Люксембург? И нещо във връзка с казаното от колегата Аяла за тези специфични за всяка страна доклади, нещо, което изискваме и в нашата комисия. Тук идеята не е просто да се посочва и обвинява, напротив, да получим максимално обзорна информация за състоянието на всяка страна, каква е преценката на сметната сметната палата, така че съответните сметни палати в съответната страна да следват препоръките и разглеждаме всичко това като помощ. Имаме конкретен пример от Унгария, например, вие сте била там също, където се очертават конкретни проблеми за страната, например по отношение на обществените поръчки, така че ще ви помоля да ни дадете повече информация и по този въпрос, как разглеждат разглеждате тази тема като член на Сметната палата? Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Нямам апартамент в Люксембург. Живея в Германия, на границата между Германия и Люксембург. Ходя на работа всеки ден. Синът ми посещава Европейското училище. Съвсем близо до сградата на Сметната палата, така че винаги съм там. С това мога да отговоря на първия ви въпрос. По втория въпрос за а, конкретните за всяка страна доклади, да, наясно съм с а, вашата позиция, която съм предоставила и на колегите от а, колегиума на пленарната ни дискусия. Отново ще посоча, че съм благодарна, че имах възможност да участвам с вас по време на мисията ви. За мен беше много полезно осъществихме важни посещения. Беше важно да видим какви са последващите резултати от нашите препоръки. Предоставих информация за колегата, който отговаря за тези доклади, така че наистина съм благодарна и за вашия доклад с констатации от осъществената мисия, защото това ще ни помогне да доразвием нашите идеи. По отношение на тази потенциална задача за Унгария, как ще изглежда, не знам. За момента това е решение на Сметната палата като цяло, но аз ще поддържам контакт с вас, за да ви информирам какво е решението на Сметната палата, какъв ще бъде формата и разбира се съм на ваше разположение да обсъдим допълнително темата. Благодаря. Колегата Новаков, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Иванова. Госпожо Иванова, винаги съм вярвал, че когато някой се кандидатира за втория мандат на определена позиция, не са необходими думи, кампании и така нататък, защото постиженията от предишния му мандат и опит говорят и са красноречиви. В тази връзка каква е инициативата или доклада, който сте изготвили, считате за най-ценни и има най-голям принос и са най-важни според вас? На второ място, какво смятате да направите, за да насърчите дейностите на Сметната палата в различните държави членки, при положение, че се подценява ролята на Сметната палата в много държави членки и гражданите не знаят какво прави Сметната палата за Европейския съюз в защита на интересите на гражданите? гражданите. Благодаря. Госпожа Иванова, благодаря господин Новаков за поставените въпроси. Кое е най-голямото постижение, ако правилно тълкувам въпросът ви? Вече споменах младежката гаранция и тук ще спомена и финансови инструменти, а и други доклади, разбира се. По отношение на младежката гаранция ми се иска да подчертая влиянието, въздействието и а, в подкрепа ще дам два примера. Определението за оферта с добро качество. При първата публикация все още не беше казано достатъчно, за да се определи това добро качество. И когато публикувахме този доклад, малко след това комисията излезе с по-подробни насоки за държавите членки – с по-конкретни препоръки, предложения, коментари. Не за това какво трябва да бъде определението от законодателна гледна точка, но какви трябва да бъдат съществени елементи, за да допринесат за тези качествени оферти т.е. да не се прибързва от младите хора да приемат оферти за работа само за две седмици и след това да останат отново на улицата. На второ място, второ постижение с този доклад е, че по това време не се предвиждаше докладване пред Европейския парламент на базата на препоръките на съвета. Установихме това, отбелязахме го в нашия доклад и в отговора си комисията посочи, че ще се ангажира официално да докладва пред Европейския парламент информацията, която се обсъжда в рамките на ЕМКО и смятам, че това е конкретен резултат, който ясно показва реалното въздействие. По отношение на ролята на Сметната палата в държавите членки, мисля, че вече очертах няколко примера за нашето сътрудничество с държавите членки и това ще продължи и в бъдеще, особено в контекста на предстоящото председателство. Тук обаче не се ограничавам само до държавите членки, които познавам най-добре, но и други държави членки, за които имам покана Например, една предстояща инициатива ще бъде в Литва с колегата от Литва. Работим заедно по едно събитие за представяне на информация за финансовите инструменти, събитие, което ще се проведе следващата година. Благодаря ви. Това е край на обсъждането, изслушването и край на откритото заседание, така че ще помоля всички, които нямат право да присъстват на заседанието при закрити врати да напуснат. Госпожа Иванова, още една дума. Благодаря на всички членове, благодаря и на асистентите и консултантите от всички политически групи за съдействието и помощта и най-вече на секретарията за отлично свършената работа. Благодаря ви.